първо място ще се изкаже председател, комисара Оттингер, Оттингер от името на комисията. Господин председател, дами и господа, комисията е, е сериозно загрижена от ставащото в Мадейра от броя на жертвите – Искам да уверя всички засегнати от бедствието в нашето съчувствие или за съболезнование на близките на жертвите. С колегата ми господин Хан, който отговаря за тези въпроси, се свързахме господин Жадим. Положението продължава да е тревожно но а, националните и регионалните власти поемат контрол. Европейският съюз за момента не е получил искане за хуманитарна помощ, но щетите са толкова големи, че Мадейра се надява на финансова помощ от Фонда за солидарност на Европейския съюз. В момента комисията разглежда всички възможности за отпускане на подобна финансова помощ на остров Мадейра. За момента се. До сега беше отпусната помощ от 48 милиона на Португалия. Фонда за солидарност беше създаден през 2002 година, именно за да се подпомага държави членки засегнати от сериозни бедствия, но за да се използват средства от този фонд са необходими редица критерии. Най-важното условие е португалското правителство да поиска помощ. Фонда за солидарност и регламента за неговото предлагане предвижда използване на средства от него само за изключително сериозни бедствия, когато размерът на щетите надминава 0,6% от брутния вътрешен продукт на въпросната страна. Тук размерът е 958 милиона, така че този е, критерий не е изпълнен, но въпреки това може да бъде отпусната помощ за бедствия, за по-малки бедствия. В момента комисията няма достатъчни е, сведения за понесените щети и все още е рано да се каже дали са изпълнени условията за отпусната отпускане на този тип помощ. Португалските власти обещаха бързо да оценят щетите и след 10 седмици да внесат молба в комисията. Този петък господин Хан ще се срещне с господин Перера, вътрешния министр на Португалия. На 6 и 7 марс той ще отиде на място в Мадейра, за да оцени, прецени положението. Генерална дирекция регионална политика и нейните служби са на разположение на португалските власти за помощ при попълването на молбите за помощ. Финансовата помощ няма да бъде отпусната незабавно, защото фонд да позволява да се помогне на страните засегнати от бедствия, но не спешност. Така че трябва да има и поправка към бюджета, ако което, което удължава периода между насенето на молбата и момента, в който ще бъде разрешено плащането. Ще се опитаме максимално да съкратим този срок. Структурните фондове не са предвидени за отпускане на помощи а, при извънредни положения, спешни ситуации. Комисията ще види какви са възможностите и ще внесе необходимите изменения в програмата си, които ще обсъди с португалските власти. Уверявам ви, че комисията наистина прави всичко възможно, за да помогне на жителите и властите на Мадайра да се справят с това бедствие. Благодаря. Благодаря ви. Сега преминаваме към представителите на политическите групи. Господин Тексера за НП за две минути. Благодаря, господин председател. Наистина, безкрайно съм развълнуван от тази трагедия, дълбоко съм разстроен и наистина се присъединявам а, към а, семействата на жертвите 42 на брой и изказвам а, своите съболезнования. С екипите, които едва сега достигат до най-отдалечените части, за да окажат помощ. Това наистина е широко мащабно бедствие с разрушени пътни съоръжения, мостове. И е, наистина има огромно економическо и социално е, действие. Но така или иначе отправям на всички е, тези пострадали едно ясно послание за надежда – и трябва да мобилизираме фонда за солидарност и е, да е, се намесим незабавно, защото не можем да очакваме от тези хора е, да чакат още след като сега имат толкова остра нужда. Обръщам се и към господин Барозо и към комисаря Хан, за да мога да предам в Мадейра това послание за надежда, защото е, е време да премине към възстановяване след е, е, тази катастрофа. И ние ще направим това. Народа в Мадейра е смел. Изорал е земята и ще се умее да излезе от тази трудна ситуация. Благодаря много, господин Тексера. Сега от името на групата социалисти и демократи госпожа Естрела. За две минути и половина. Благодаря, господин председател. От името на моята партийна група изразявам съболезнованията на семействата на жертвите и нашата солидарност към съдбата на всички пострадали от е, е, тази катастрофа, е, това природно бедствие, настъпило на 20 февруари. Наистина, буреносните ветрове са сринали градовете и разру... направили се, извършили се огромни разрушения, пострадали са и исторически сгради и паметници на културата. Предвиждат се повече според предвижданията, е, разрушенията, щетите са за повече от милиард евро. Но освен фонда за солидарност, е, не трябва да е, забравяме стотиците пострадали, ранени и без подслон, останали на улицата. Наистина това бедствие не може да ни остави безучастни. И Европейския съюз, Европейската комисия трябва да изразят на дело активно своята солидарност. Това е крайно отдалечен район и а, остров, така че трябва незабавно да се направи необходимото, за да се а, намалят а, тежките последствия. Искам да кажа също така, че е внесено изменение във Фонда за солидарност, но защо тези изменения не се прилагат на практика? Благодаря ви. Благодаря, госпожо Естрела. За Обединената левица, госпожа Матиас. Благодаря, господин председател. Започнахме пленарното заседание с минута мълчание, което имаше двойно значение, солидарно с жертвите от, на това бедствие и с семействата им и почет към всички, които неспирано се мъчат, за да намерят все още живи с промените в климата, бедствия като това в Мадейра ще зачастяват и ние трябва да намерим реакция. Ние не можем да избягваме природните катастрофи, но не можем да чакаме без да имаме никакви средства за борба. Трябва да създадем една политика за планиране за общото благо. Европейската комисия, парламент, европейските институции трябва да имат възможности за намеса и то спешна намеса в подобни ситуации, да деблокират необходимите финансови средства. Благодаря ви. Благодаря другите оратори. Господин Мело от НП за две минути. Благодаря. Господин председател, тази трагедия в Мадейра която причини много жертви и унищожи природата и културното наследство а, е много сериозно. Много хора познават този красив остров е, и а, сега образите, картините, които видяхме по телевизията, бяха шокиращи. Наводнените къщи, разрушените мостове. Пред природни... пострадали от природните стихии. Това е трагедия за Португалия, трагедия а, за Европейския съюз, на чиято територия се намира а, Мадейра. И за това Европейския съюз трябва да направи всичко възможно да помогне на семействата на пострадалите, на бездомните и да върне на Мадейра това, което природата и отне. Беше припомнено, че химна на Мадейра е различен, но Португалския национален химн споменава за един смел народ, който през цялата си история винаги е успявал да преодолее трудностите. Надявам се, че и този път ще е така. Не се съмняваме, но разчитаме на солидарността на всички. Благодаря, господин Майл, за една минута. Госпожа Крел. е включен. Благодаря, господин председател. Не е приятно да водим този дебат. Той е тревожен. Бедствието в Мадейра е много сериозно. ни изразяваме нашето съчувствие на семействата на пострадалите. Европейския съюз трябва да отпусне помощ и приканвам комисията колкото може по-бързо да отпусне средства от Фонда за солидарност. Обръщам се към съвета и бих искала съветът бързо да направи всичко възможно за реформа на Фонда за солидарност, която беше предложена и прията от парламента преди две години. Тоест тази реформа трябва да се превърне в действителност, за да може бързо да се реагира при катастрофи. През последните години Мадейра получи много фондове по структурните фондове и това ще продължи и за бъдеще. Тези фондове трябва да се използват също така за превентивни мерки за избягване на драматичните последици или за тяхното смекчаване. Ние, като Европейски съюз, сме длъжни да приложим тези превентивни мерки в Мадейра и други региони. Благодаря, госпожо Крал, господин Ферей. Благодаря, господин председател. Наистина размерите на това бедствие на тази катастрофа изискват спешни мерки от наша страна и извънредни мерки за финансова подкрепа, която да позволи възстановяване на, инфраструктурите, на инфраструктурата и а, разрушенията. Трябва също така да се помогне на пострадалото население – Наистина трагедиите са несправедливи и всъщност тези, които са най-бедни, които притежават най-малко, губят най-много. И а, това как може да бъде а, компенсирано а, тази загуба на близки или на а, дом. Така че е, трябва да се засили сътрудничеството на Европейския съюз, включително и в сферата е, пред, предотвратяване на е, бедствията. На... Това трябва да се впише в регионалната политика, в, в политиката за е, помагане на селските райони и околната среда. Благодаря. Две минути за госпожа Хубнер. Господин председателю, господин комисар. Искам да изразя тъгата на Комисията за регионално, регионално развитие по отношение на човешките жертви. Ще се опитаме да направим всичко възможно да помогнем на Мадейра във времена на нужда. Националните и регионалните власти, разбира се, правят всичко възможно, за да облегчат а, затрудненото положение, в което се намират хората, особено онези, които останаха без дом. И наистина искаме фонда за солидарност да бъде задействан. Надяваме се е, максимално бързо всички да задействат този фонд. Искаме Европейската комисия да мобилизира всичките си ресурси и заедно с португалските власти да разгледа как настоящите европейски програми биха могли да бъдат изменени така, че да подпомогнат региони. Съществуващият фонд за солидарност продължава да има определени граници, които му пречат да работи. През 2005 година а, беше прият един документ, който трябваше да ревизира този фонд. След това през 2006 година парламента на първо четене прие този документ. Независимо, че е много важно да имаме един по-гъвкав фонд за, фонд за солидарност, независимо, че е важно да разширим приложното му поле, а, за да включва такива бедствия, както и терористични атаки, съветът не можа да постигне обща позиция по преразглеждането на регламента за фонда от 2006 на седне. светлината на ужасяващите събития в Мадейра ние наистина виждаме, че имаме нужда от един фонд за солидарност, който да може да се изправи пред предизвикателствата и да даде на Европейския съюз една възможност да дава бърза подкрепа на държавите членки, когато се случи бедствие. Затова призоваваме и Испанското председателство да започне отново този процес на ревизия на този регламент за фонда, защото солидарността е сърцевината на европейския проект. Благодаря, госпожо Хубнер. Сега продължаваме нататък с, с спонтанни изказвания от залата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, Нещастието е наистина голямо тук, но при климатичните изменения би трябвало да очакваме по-чести подобни бедствия и дали не би трябвало да се използват средства за работниците в Мадейра от фонда за адаптиране към глобализацията. Защото много от е, тези хора са пострадали и би е, трябвало да се помогне на средните и малки предприятия, на заначиите. Именно затова се обръщам към комисията е, с е, подобно искане да се предоставят средства от този фонд. Благодаря, е, господин Рубик. Сега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 Виждате, че нашата планета изпраща тревожни сигнали като реакция на промените в климата. Това е реакция на индустриализацията. Зачастиха катастрофите. Преди, не, отдавна в Германия имаше е, природни бедствия, в Гърция е, горски пожари, наводнения. Природните бедствия не познават граници и ни настояваме комисията да реагира положително на призивите на Европейски парламент и да предприеме инициатива на европейско равнище за предотвратяване на подобни бедствия. Настоявам също така за подкрепа на жертвите в Мадейра. Важно е да имаме ефективна европейска политика в това отношение. Финансовата помощ е изключително необходима и е, са необходими мерки за компенсиране на щетите. Сблъскваме се с прекалено много бюрокрация, като пречи за помощта на жертвите. За една минута, господин, кой? das famílias afetadas pela tragédia que se vive na Madeira. Госпожа заслужава нашата подкрепа, нашата солидарност. Тя даде десетки жертви, има десетки ранени и изчезнали или без, останали без жилища. Ние трябва да реагираме бързо на това бедствие с едни упростени извънредни процедури, за да може да облегчим страданията на пострадалите. Фонда със солидарност трябва да се използва, обаче не виждам защо не се използват и а, другите фондове за вземане на спешни мерки, да се помогне на семействата на всички пострадали и да се помогне на регион Мадейра а, да се възстанови. Необходимо е да се вземат всички мерки, колкото може по-бързо. Благодаря, госпожо Фиередо, господин, ако добре чуха преводача, папа Николао. Благодаря, господин председател. Трагичните наводнения в автономна остров Мадейра припомнят, че катастрофите, които се дължат на промените в климата, стават все по-сериозни и много често се превръщат човешки стратегии. Преди няколко дни имаше редица наводнения – които също отнеха човешки животи и, които засегнаха България, Румъния и Северна Гърция. И е, директивата Директива номер 60 от 1970 година предвижда да се вземат мерки по отношение на различните региони, които са засегнато. Наше задължение е да потърсим начин да окажем натиск на страните да вземат мерки, Европейския съюз е длъжен също така да види какви са възможностите за предотвратяване от, на такива кризи, които костват човешки животи. Благодаря. Благодаря, господин е, председател. Понякога има бедствени пожари, друг път наводнение, какъвто е случаят сега. Е, и южната част на Европейския съюз наистина се е превърнал в цена, която се проявяват е, измененията в климата. Наистина тази е, част от континента е най-силно засегната от промените в климата. Наистина трябва да помогнем на Мадейра и комисията незабавно трябва да вземе съответните мерки при подобни ситуации комисията трябва да докаже, че е близ, че се намира близост до гражданите и до тези, които са в беда. От името на испанските социалисти ние ще подкрепим тази резолюция за подпомагане на Мадейра и се надяваме, че комисията незабавно ще помогне на португалското правителство за справяне с щетите. Господин Кели, една минута. Е, Още от дете любимия ми кейк е Мадейра кейк. След това установих, че има и такъв остров. Когато чух за бедствието миналата събота, аз наистина а, усетих трагедията. Съчувствам на колегите от Португалия. При нас също преди коледа в моя район имаше наводнения. И чух всъщност и господин комисаря и много се радвам от това, което каза, защото той подава ръка на хората от Мадейра. Това ще бъде черна събота от тук насетне. Но трябва да погледнем и по-общо за критериите за задействане на Фонда за солидарност. Тези 6% от БВП 98 милиона е прекалено голяма сума. Голямата част от тези трагедии са малки, но от друга страна унищожителни. В краткосрочен план обаче трябва да предприемем мерки за Мадейра и приветствам становището на комисара, което той изчета в началото. Благодаря. Благодаря, господин Кели. За една минута господин Паска. Благодаря, господин председател, господин комисар. От името на нашата група Европа за демокрация искам да изразя нашата солидарност към гражданите на Мадейра. Обеден съм, че европейската помощ за засегнатите ще дойде по-бързо, отколкото изпратихме в Хаити. Иска ми се да вярвам, че Европейската комисия, както и португалското правителство, ще действат изключително бързо в отговор на природното бедствие в Мадейра. Бих искал да подкрепя останалите евродепутати, които искат да има един механизъм за засилена а, борба с природните бедствия, за да може подпомагането да се прилага, да се подава бързо. Благодаря, казва председател. Господин Алвес, една минута. Благодаря, господин председател. Искам и аз да изразя своите, своето съчувствие към семействата на пострадалите, като португалеци, като европеец. И точно като такъв настояваме Европейския съюз да прояви солидарност като, към Мадейра – Това е регион, където е, присъствието на Европейския съюз е изключително необходимо и един жест на солидарност, е, навременно проявен жест на солидарност ще бъде добре дошъл. Господин Обермайер, за една минута. Господин председател, и аз искам да изразя съболезнование на, жер... на семействата на жертвите. В Австрия имаме една поговорка който, да, който помогне бързо, помог, помага двойно. Затова трябва да се намери бърз начин да се е, отпусна средства от фондовете за помощ на жертвите. Трябва добре да анализираме нещата. Вържили сме много грешки в е, нашите страни. Много често сме предприемали строежи на канали, на басейни, без да се съобразяваме с природата, което води понякога до ответна реакция на природата. А, за това сега трябва да помислим как да поправим нашите грешки, как да ограничим вече направените щети. Получиха тогава в Австрия кога, когато стана това природно бедствие с наводненията, помощ и сега също трябва да изпратим сигнал за европейска солидарност. Благодаря. Госпожа Ферейра, мисля, че последната изкажа се по тази тема. Благодаря. Искам да изкажа своята солидарност с жителите на Мадейра и настоявам Европейския съюз да предостави всички възможни средства, всички възможни начини, за да отпусне помощ. При подобна катастрофа е много по-трудно да сте отстрани от последствията, когато става въпрос за бедна страна. В Мадера обаче самата економика на острова е сериозно засегната, защото острова зависи изцяло от туризма, така че последици са два пъти по-сериозни. Когато достъпът, качеството на живота е тотално нарушено, условията са съвършенно различни. Когато такива проблеми възникват в бедни страни или в туристическа и планинска е, зона като Мадейра е, има различни е, обстоятелства, които трябва да се отчитат. И подобни бесия могат да се повторят в най-бедните региони на Европа, където може да има суша през лятото и наводнение през зимата. Благодаря, господин председател. Дами и господа депутати, благодаря ви, че ми давате възможност да обсъдя с вас тази катастрофа. Наистина, вашият апел, правен към комисията, е много силен. Трябва да помогнем на Мадейра в този труден период, да проявим солидарност и комисията е готова да откликне. Как ще стане това? В близките дни и седмици ще а, уточня нещата с а, португалските а, управляващи. Комисията ще а, премине първо към оценяване на щетите. След това а, ще трябва да се следва реда на направените заявки и Генерална дирекция регионална политика, комисаря Хан, ще работим заедно с него. Госпожа Естрела поиска да бъдат преразгледани правилата на фонда. Преди 4 години комисията направи предложение в този смисъл и беше подкрепена от парламента. Това предложение продължава да е, стои пред е, съвета в момента. Но на времето нямаш е, да помогнем при по-добри условия на Мадейра. Разбира се, предотвратяването трябва да бъде един добър инструмент в бъдеще, но искам да ви уверя във всички случаи, че комисията ще направи всичко, което е в нейните правомощия, така че да помогне на населението на Мадейра за преодоляване на последиците от тази катастрофа. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Закривам дебата. Гласуването ще бъде по време на малката сесия през март. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е доклад на госпожа Вален. Инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура и в Европейската общност. Така че давам думата първо на доклад.